Уважаеми дами и господа, както знаете, председателите на комисията решиха да отложат пленарното заседание през ноември в Брюксел. Както знаете, таванът на пленарната зала в Брюксел е нестабилен. Е, провеждат се редовни проверки и стана ясно, че 3 от 21 гради в тавана имат пукнатини. И ето защо аз наредих пленарна зала да бъде затворена заседание незабавно. и се оказа, че най-застрашеното място в залата е това на председателя. И ето защо виждате, аз бях принуден да действам незабавно. Последващите проверки показаха, че става въпроса за много тежки повреди. Тук не става въпрос за некачествен строителен материал, а става въпрос за износване на материал, нещо, което не беше възможно да бъде предвидено преди това. Всички експерти ще вземат участие в проверката на на залата. Белгийските власти също ще дадат своя принос, а освен това и съответните отговорници за сградата Ян. Тук става въпрос за един дългосрочен процес. Ние трябва отвътре да укрепим тавана. Тези И така, обаче тези а, укрепващи мерки ще доведат до това, че и а, пода на залата а, ще трябва да понесе по-голяма тежест. През, последни, през следващите две седмици ще бъдат предложени решения и а, освен това ще а, а бъде извършена проверка и от Международен институт, отговарящ за сигурността в тази област. Въпреки тези трудности, нашата работа ще продължи госпожа Меркел трябваше да присъства на ноемврийската ни пленарна сесия, но въпреки всички трудности тя пак ще присъства там и беше представена друга зала, залата на ЕНП, зала, която те представиха с голяма радост за нашите заседания, защото тази зала е най-голяма ще има има си процедур, процедурна практика и всичко беше уточнено с госпожа Меркел. Уважаеми дами и господа, през последните месеци ви изпратих много писма, да се надявам, че сте ги а, прочели. Ставаше въпрос за една фотосесия, която ще бъде проведена утре в 12.30 часа преди а, гласуването ще а, бъде направена на 360, 360 градусова снимка. Нека всички а, членове да заемат местата си и така те ще бъдат заснети всеки на своето място. Обаче има колеги, които казаха, че все още не са получили писмо от мен. Аз не вярвам това, така че според мен. А, може би писмото не е било прочетено. Утре 12 часа и 25 минути тук ще а, бъде инсталирана а, една камера, която ще направи 360 градусова снимка на залата така че да могат е, гражданите е, възоснова на тази снимка да разпознаят е, всеки депутат. Благодаря ви за вашето внимание. Сега преминаваме към дневния ред и към точката, свързана с общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, всички раздели. Давам думата на нашия докладчик, господин Джовани Лавия. Моля, имате думата. presidente министър Мауро Яннис, комисар... Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Мавроянис, уважаеми